точка в дневния ред. Изявление на комисията относно подобаващата закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци. Давам думата на госпожа Юрова от името на комисията. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, правото на свобода на словото е особено важно за журналистите и други хора, които се изявяват в медиите. Медиите трябва да бъдат свободни, да критикуват държавата и да се страхуват от преследвания. Това е важна характерна черта на нашето демократично общество. Допустимо е да се ограничи свободата на словото понякога, но подобно ограничение трябва да бъде пропорционално. Или с други думи, ограничението не трябва да надвишава необходимото, то трябва да е пропорционално и да не бъде прекомерно в някои условия. Няма хармонизирана система в Европейския съюз за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности. Има обаче законодателство в това отношение в някои области, като например Европейското право на конкуренцията или в рамките на регламента за злоупотреба на пазара, където се разглежда въпроса за нелоялно поведение на финансовите пазари това се отнася до лицата, подаващи сигнали на нередности в тези области. В случаите, в които няма европейско законодателство, държавите членки трябва да регулират въпроса. Това трябва да бъде направено в съответствие с националното законодателство и в рамките на правилата, залегнали в Конвенцията на Европейския съюз с основните права. Благодаря ви. Комисарен, Благодаря, госпожо комисар. Преминаваме към ораторите от политическите групи. Е, НП, е, госпожа Томч. Три минути. Е, благодаря, господин председател. Напълно сме съгласни с това, че избягването на данъците е много сериозен проблем, който пречи на стабилизирането на економиката. Изключително важно е да се преварим с този проблем, с използвайки различни средства, включително и е, е, е възможностите на интернет е, във връзка с възможностите за и различните практики за укриване на данъци. Много важно е, естествено, обаче да използваме и веб страниците като възможност за е, набиране на информация, но когато става дума за това е, да е, запазим анонимността на подаващия сигнала, да го предпазим, да защитим и данните, струва ни се, че веб страницата не е най-подходящия начин. И ще надхвърлим границите на проблема, а може би ще създадем и нови. Благодаря. Питър Симон има думата, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Трябва да се съгласим с комисията за това, че имаме е, законодателство за конкуренция. Имаме и други е, е, правни норми. Но също времено трябва да си зададем въпроса. Смята ли някой, че действително държавите членки са в състояние да решат проблема сами? Е, ще можем ли да решим добре проблема е, с е, основателните интереси на фирмите по отношение на държавата, както и на лицата? И също времено легитимните интереси на държавите да запазят данъчните средства, да запазят приходите и постъпленията от данъци. И естествено всичко това може да се постигне не с целите на една държава а е, и средствата, с които тя разполага, а с общи усилия. В този смисъл е много добре комисията да помисли за обединени усилия. Да помислим за това, не можем ли да се отклоним от така, абсолютното опазване на тайната и в името на общото благо, в името на интересите на всички граждани на Европейския съюз, да помислим за това, че е, бихме могли да се борим по-успешно с измамите, ако излезем с едни смели решения. Благодаря. Благодаря ви. От името на либералите Емериан Харкин ще говори две минути. Благодаря ви, господин председател. Утре вече в парламента ще бъде лансиран на платформата за прозрачност в Европейският парламент и се надявам, че това ще бъде началото на на процеса за изготвяне на директива за защита на лицата, подаващи сигнали. Самията комисар призна, че има проблеми с тяхната защита и че те играят своя важна роля. Те често подават сигнали, но от девете европейски органи, които бяха обект на разглеждането Европейският омбудсман, само две са отговорили адекватно и само те взимат на сериозно са подаващи сигнали и защитават конкретните лица. А по въпроса за лицата подаващи сигнали, случая на LuxLeaks, случаята, който разглеждаме в момента, и слушах изявлението на, на комисаря, само че нищо не чува в него. Освен, че няма законодателство на европейско равнище, всичко зависи от държавите членки. Да, всички сме наясно с този факт, но се питам Европейската комисия нищо повече ли не може да ни каже по този въпрос. Именно заради лицата подали сигнали в случаят с LuxLeaks създадохме специалната комисия такси в Европейския парламент. По всяко време, но особено в случай, в, по време на криза, Гражданите искат да знаят, че има прозрачност в областта на данъчното облагане и че ние в Европейския парламент се, се стремим към данъчна справедливост. Ето защо имаме нужда от промяна в културата на работа. В противен случай злоупотребите на всяко равнище, независимо дали са мащабни или не, ще остават безнаказани. И според мен един от нашите да се преодолее една една от нашите преодолее безнаказаността в случая на злоупотреби е страха, че може да бъдете заловени в случай на злоупотреба. Ако обаче лицата, които биха подали сигнал, по-скоро биха замълчали, тъй като нямат необходимата закрила, тогава злоупотребите ще продължават. Ето защо имаме нужда на действие на европейско равнище. Благодаря ви. Приемате ли синя карта от колегата на Греско? Имате думата. Съм да acord cu multe dintre Съгласен съм с голяма част от казаното от вас. Смятам, че трябва да защитаваме лицата, които подават сигнали за нередности. Въпросът е обаче какво трябва да се случи с хората, които са извършват данъчни измами, или действия за избягване на данъци, но а, прехвърлят вината върху други. Какво трябва да се случи с тях? Не знам ли правилно разбрах въпроса. Разбрах, че въпросът е какво ще направим с хората, които избягват данъци, но сочат с пръст други за същото. Очевидно, че избягването на данъци е престъпление и всеки извършил подобно нарушение трябва да заплати за своята грешка, но съжалявам, не съм сигурна дали правилно отговорих на колегата, тъй като не съм сигурна дали правилно разбрах въпроса ми. Председателят може да достигнете това малко по-късно. Господин Фабио Димази има думата. Президент, е, Господин председател, Обединената левица е, поиска всъщност е, включването на тази тема в дневния ред и аз много благодаря на всички, с които е, можем да разговаряме по темата днес. Журналистът Едуард Перин всъщност допринесе много за разкриването на LuxLeaks, но междувременно вече той е третият от тази група хора, кои, срещу които е повдигнато обвинение в Люксембург. И по този начин Люксембург всъщност показва, че не зачита основни принципи и ценности, заложени в хартата за е, правата на човека, е, не зачита свободата на словото. Е, предложението на комисията за директива за защита на, на търговската тайна всъщност ще засили още повече е, тайната е, около данъците, около е, фирмите. Един милиард евро губи европейския данъкоплатец именно по такива причини и накрая и почтените хора, тези, които спазват правилата, се чувстват като глупаци. Укриването на данъци не е търговска тайна. Очакваме от Люксембург да се отнася към всички, които са подали сигнал, като към почтени хора, към хора, като към хора с отговорност, а не да ги преследва. Благодаря ви. Благодаря за това, че спазихте времето. От името на зелените Ева Жоли една минута. Господин председател, уважаема госпожо комисар, на 23 април Едуар Пера, журналист, който разкри част от скандала LuxLeaks, беше, срещу него беше повдигнато обвинение от люксембургските власти той е обвинен за нарушение на търговската тайна. До тук стигна нашето демократично общество. Виждаме, че това е една система, която бе накърнена от непрекъснати разкрития. Всичко се от... свързано с трудовото право и така нататък. И да не забравяме, че в това отношение независимостта на журналистите е от жизнено важно значение. Затова Европейския съюз посредством директивата за търговската търговската тайна, трябва да направи своя избор. И той го направи в името на тайната на търговската тайна. Госпожо комисар, неприемлива е съдбата на журналисти като този, който цитирах. Той трябва да бъде герой, да бъде за Крилян. В 28-те държави членки се прилагат закони от едни минали времена и а, тук интересите на някои биват защитавани срещу общи интерес. Важно е да разберем името на тези, които имат а, ясен интерес от тези закони. Новата комисия, нови, в новия и състав и вие, госпожо комисар, трябва да хвърлите светлина върху всички предишни връзки на членовете на предишната комисия. Фракцион Европа der Freiheit und der direkten Demokratie, der Kollege Марко Цанни. Колегата Марко Цани от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря ви, е, господин председател. Е, ние междувременно създадохме една специална комисия, именно е, в резултат на сигналите, които получихме от журналисти от Люксембург и не само от Люксембург, които ни обърнаха внимание на някои порочни практики. Тези хора ни помогнаха да идентифицираме някои нарушения е, в областта на конкуренцията и то най-вече във връзка с е, е, заплащането на данъци. Очевидно всички, които посочват слабостите, дефицитите в настоящата система, ще допринесат за подобряване на системата и на практиките. Не бива обаче да допускаме те да бъдат е, заклеймени или е, да пострадат е, само защото са подали сигналите. Струва ми се, че има много по-тежки престъпления, към които трябва да се насочим, а трябва да запазим тези хора. Благодаря. Като независим депутат, сега ще говори господин Моно. Благодаря ви, госпожо комисар. Лицата, подаващи сигнали за нерадности в областта на данъчните измами, дадоха възможност да получим информация за много случаи, като HBS или LuxLeaks. Без тях общественото мнение нямаше да знае какво се случва. Ето защо трябва да, има, трябва да закриваме тези лица, които поемат опасността да подават сигнали, често поставяйки под опасност собствената си кариера и дори личния си живот. Също така, често тези злоупотреби са свързани и с случаи на корупция или нарушаване с законодателството в областта на околната среда. Защо да няма защита и на лицата, които разкрив, подават сигнали за организираната престъпност или трафика от всякакъв вид. Тук не говорим за насърчаване на клеветата. Тя винаги трябва да бъде преследвана. Но освен, че трябва да се налагат тежки санкции на лицата, извършили измами, трябва да се налагат и е, санкции на дружествата, които да правят възможни подобни съпотреби, като Waters, например, в случая с LuxLeaks. Трябва много ясно да направим разграничението в какви случаи се подава сигнали и ако тази това разграничение е направен, Националният сход на Франция подкрепя това предложение. Благодаря ви. А сега за една минута думата има господин Емил Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, създаването на интернет страница, на която да могат да се подават анонимни сигнали към комисията за данъчни постановления и други мерки сходни по естество или въздействие е доста рисково начинание което няма да доведе до търсените резултати. доводите против това предложение са много. на първо място тази възможност може да доведе до много злоупотреби и разчистване на сметки. проверката на истинността на информацията ще изисква усилия и компетенция с които европейският парламент не разполага. второ имайки предвид отрицателното становище дадено от правната служба на европейския парламент ние не можем да осигурим анонимността на подадените сигнали като европейски депутати ние не разполагаме със същата правна защита с която разследващите журналисти разполагат по отношение на източниците на информация. трето създаването на такъв secure clause може да доведе до опасен прецедент който да бъде впоследствие приложен и към други законодателни комисии на европейския парламент. какво ще правим тогава? подкрепям решението което е взето вече в самата комисия за данъчни постановления и позицията изразена от правната служба на европейския парламент че такава страница не е необходима. Благодаря ви. За минута и половина давам думата на Ана Гомеш. Благодаря, господин председател информаторите, подаващите сигнали за корупция, за измами, много често всъщност стават обект или по-скоро субект на преследване от администрацията в дадена държава. И затова преди две години имаше изрично искане насочено към комисията да се защитят хората, подаващи сигнали. Сега в рамките на LuxLeak виждаме, че подаващите сигнали биват обвинени, че са разкрили търговската или фирмената тайна на е, фирми. Е, ако е, не реагираме на тези посекателства, ще се окаже, че тук в Европейския съюз се търпят неморални практики, преследване на хора заради това, че те са изпълнили граждански и професионалния си дълг. Не. Е, е, комисията е, е предложила правила за обмена на информация във връзка с данъчните декларации и всички трябва да се съобразяват с общите правила. Надяваме се, че обвиненията срещу журналистите ще отпаднат. Е, Мария Матиас има думата. Благодаря ви, господин председател. Този дебат го водим по една много ясна причина. Господин Перан, разследващ журналист, разкри данни, свързани с скандала LuxLeaks и заради тези свои разкрития беше подведен под съдебна отговорност. Но неговите скрити бяха толкова важни, че ние създадохме специална парламентарна комисия, за да разгледаме случилото се. Така че този, който трябва да дава сметка за действията си е господин Юнкер, а не господин Перан. Тъй като човек, който е нарушавал интересите на данакоплаците, днес ръководи Европейската комисия. Това е положението, в което се намираме днес. И ако Европейската комисия по един толкова чувствителен въпрос не предприеме мерки, ако не предложи нищо за да защити тези лица, съвсем естествено е европейските граждани да проявяват мнителност към Европейския съюз. Ето защо трябва да насърчаваме лицата подаващи сигнали и Европейската комисия трябва да предприеме мерки за тяхната закрила. Благодаря ви думата има Шон Кели. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да взема отношение по тази изключително важна тема. В случая съдята на до свирката. И а, сега тези, които а, също както съдята, така и лицата, подаващи сигнали за нередности, а, не са много обичани. А, но те обслужват обществения интерес. А, човек обикновено не постъпва така, но се изисква смелост да го направи. И връзката е пряка с данъчните измами и избягването на данъци. При избягването на данъци видяхме, че някои мултинационални компании доста са загазили. Смята се, че загубите чрез тези нелегални методи годишно водят до загуба от 3 милиона. За това трябва да бъдат закриляни, защото в противен случай не можем да се справим с тези нередности. Благодаря. We now come to the catch the eye um, period. The first... А сега преминаваме към спонтан, спонтанните изказвания. Регламентът е една минута за оратор. Благодаря, господин председател. ние сме наясно, че всеки, който е направил е, някакво нарушение, трябва да бъде наказан. Но журналистът в този случай е, просто е изпълнил своя професионален дълг. Той е, е, направил точно това, което е, журналистическата професия изисква от него. В крайна сметка точно това са хората, които разкриха скандалите около LuxLeaks и Люксембург е, не е единствената страна, която се оказва, че е данъчен рай тук в Европа. Е, имаше и много други е, подобни случаи, в които трябва да се действа по същия начин и в никакъв случай не бива да се примиряваме с това, което се случва с журналистите. Благодаря ви. За намето Вигас. Os paraísos fiscais, a fraude e a evasão fiscal estão no centro. Данъчните измами и избягването на данъчно облагане са интерес на, медии, на медиите в момента. Това е едно обвинение срещу цялата капиталистическа система, която прогнива отвътре. И фактът, че в момента обсъждаме нуждата да, от закрила са лицата, подаващи сигнали, свидетелства за провалът на съдебната система и на всички системи за контрол в големите предприятия и този провал не е от вчера политическата власт е жертва на економическата власт и служи в полза на економическите интереси за сметка на гражданите. Фактът, че журналистът е подал сигнал в случая с Люк Ликс, е подложен на санкции, показва, че грешните хора се пращат в затвора за грешни престъпления. Благодаря ви. Други колеги не са поискали думата в рамките на спонтанните изказвания, затова сега веднага давам думата на комисара Юрова. Дами и господа, благодаря ви за тази дискусия. Не искам да оставате с впечатлението, че Европейската комисия не прави нищо. Както споменах, има няколко законодателни акта, в, която, в които защитаваме лицата, подаващи сигнали за нередности. Казаното тук се свежда до това, че лицата, подаващи сигнали, трябва да бъдат закрилени, защото те вършат важна задача за обществото, за демокрацията, за всички ни като цяло. Ето защо ние трябва да защитим тези лица. Както казах и по-рано, това трябва да се направи чрез националното законодателство. А що се отнася до европейското равнище, аз вече споменах, че тази закрила се включва в директивата за злоупотребата на пазара. Упоменава се и в законодателния акт за защита на данните. Има и насоки за държавите членки а, във връзка с закрилата на лицата, подаващи сигнали, боравенето с техните лични данни. Има съответната закрила и на международно равнище. А, директивата за прането на пари, прията през декември миналата година, също включва една част, в която се предвижда закрила за унези, които предоставят информация за съмнителни сделки. Това също е изключително важно. Да се върнем на скандала LuxLeaks, който беше упоменат неколкократно. Надявам се, че разбирате, че Европейската комисия не може да се меси в правомощията на държавите членки. И именно за това става въпрос в този случай – Предприемаме необходимите мерки, за да може да има по-голяма прозрачност във връзка с данъчните постановления. Става въпрос за превентивни мерки, за борба с данъчните измами и избягването на данъци. Но закрилата на лицата, подаващи сигнали за нередности на европейско равнище, може да стане чрез предоставяне по прозрачен път на информация на гражданите на базата на информацията, която предоставят а, а, държавите членки в данъчната сфера. Европейската комисия прие първия етап от тази процедура, а именно докладване от страна на държавите членки. Тези доклади ще бъдат отправени към Централен регистр – и така ще имаме представя как се приемат данъчните постановления. Вторият етап е докладване по държави от страна на отделните компании. Но през следващите няколко месеца ще се направи необходимата оценка, за да определим най-ефективната мярка за постигането на основната цел, която е прозрачност и е, пълна информация, която да се предоставя на е, европейските граждани. Смятам, че тези превентивни е, стъпки ще ни помогнат да се справим с данъчните измами и избягването на данъци. Разбира се, заедно с закрилата на лицата, подаващи сигнали на национално уравнище. Това ще ни помогне да решим проблемите, за които говорихме. Благодаря ви. Приключваме с